organisation. Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Thank you very much for coming to this high-level conference. Благодаря ви за участието на тази конференция на високо равнище. European Council First of all, I want to thank our... Искам да благодаря uh, on this issue there is a very good cooperation between Имаме отлично сътрудничество в тази област. Today is possible to speak. Днес може да се говори на всеки европейски език. Има превод. I... We speak in my mother tongue, in Italian. Today. Аз лично ще говоря на родния си език, който е италиански. Благодаря ви за многобройното присъствие на тези дебати. Датата и мястото на тази проява не са случайни. Вчера беше Международния ден на бежанците. И утре, както казах, ще се открие Европейски съвет, който най-сетне може да даде ново начало на политиката за емиграция на Европейския съюз. От самото начало на своя мандат казах, че ще посветя тези две години и половина, за да се опитам да намаля отчуждението между гражданите и институциите. За тази цел е необходимо да се чуе ясно гласът на Европейския парламент с, с своите 751 представители на европейските граждани. Днес в пленарната зала са тук не само представители на институциите и правителствата на Европейския съюз, и на страни от Африка, национални парламентаристи представители на международни агенции. Но също така и други фактори, които участват в решаването на тези проблеми. Местни органи, кметове, брегова охрана, финансови органи и използвам тази възможност да приветствам финансовата гвардия на Италия, НПО в областта на приема, медицинските грижи, помощта за децата. Органи, които решават въпроси, свързани с признаването на статут и репатрирането. На всички вас благодаря от името на парламента. Днешният дебат има една ясна цел и тя е да се чуе ясно вашия глас, нашия глас. И като се обръщаме към държавните и правителствени ръководители, които утре и в други ден ще се съберат, за да решават въпросите на иммиграцията. Не можем да губим повече време. Има нужда от бързи и решителни действия. За съжаление, ситуацията не е лесна. Гражданите искат от нас как, да решим проблемите като Европа. Това ни казва Евробарометър. Институциите трябва да се изправят лице в лице срещу големите предизвикателства. Им, иммиграцията, несигурността, тероризма, социалната политика. Ние не можем по въпросите на иммиграцията да допуснем ситуацията да се влушава. Има криза в Сирия, Северна Африка е в трудности. Африка на юг от Сахара е изправена пред сериозни трудности. За нас беше удоволствие да поканим министър Алсараш, министър-председател на Либия. Благодаря му за присъствието тук. Той може да каже колко е трудно да се решат е, да се решават и вътрешните проблеми на различни африкански страни. Ние обаче не бива да допуснем да продължава трафика с е, деца и жени. Не можем да допуснем престъпни организации да продължат да, тър... да търгуват с отчаянието на майки, деца, млади мъже, които са загубили надеждата, че могат да живеят в своите страни било защото има климатични промени, които водят до опустиняване, или пък защото има Боко Харам, или пък заради бедност, или пък заради племенни войни, милиони се отправят от юг на север в търсене на надежда и ние трябва, не трябва да допуснем гневът да наделе. С оглед на тази драма, която тревожи и нашите граждани, Европа изглежда слаба, понякога безразлична. Да, има опасност гласовете на популистските сирени да станат по-силни. Създава се иллюзията, че всичко могат е, че всички проблеми могат да се решат е, с е, стени и не можем повече да разочароваме гражданите. Имаме нужда от конкретни решения. Ето защо аз казах много ясно, че следващия бюджет на Европейския съюз трябва да бъде насочен към ясни сектори. Трябва да инвестираме повече в е, миграционните проблеми. Това не е проблем само на обществен ред и сигурност. Това е фундаментален политически проблем, който институциите трябва да решат. Европейският парламент, заедно с е, Европейската комисия, работи за да реши най-добре проблема на бежанците който е само част от големия проблем на миграцията. Обежището и спасяването на човешки живот са наши основни ценности. Това не означава, че не трябва да противодействаме твърдо на незаконната миграция. За съжаление, сегашната система на разпределение на беженците се провели. През последните 5 години в Европейския съюз бяха отправени 3 милиона и половина искания за убежище, 2 милиона и половина между 2015 и 2016 година. При сегашните правила Италия и Гърция с страните, които третират най-голямата част от тези искания. Дълбоко несправедливо е да се прехвърли върху малък брой държави да решава, да поема тази отговорност, освен ангажимента за контрол на Средземноморието и спасяването в морето. Не е това Европа, която искаха бащите основатели. Солидарността е основата на нашето взаимодействие. Не би било правилно обаче вината да бъде прехвърлена безразборно, вър... безразборно върху Европа. По отношение на обещето Европейската комисия, благодаря на Жан-Клод Юнкер, предложи а, ре... смела реформа. Комисията по граждански права и предвижда системата за убежище да стане по-справедлива. Гласуването в пленарна зала се предвижда до края на лятото реформа, която има за цел да разпредели по-справедливо бежанците, от друга страна да има единни критерии за получаване на обежище. Ние трябва да работим, за да спазваме правилата. Аз оценявам твърдият избор на Европейската комисия. Миналата седмица тя започна процедура за нарушение срещу страни, които не спазват взетото решение. Не става дума за наказание, става дума за това да се напомни, че ангажиментите трябва да се спазват, че солидарността означава не само да получаваш, тя означава и да даваш на уста на другите. Надявам се, че началото на процедурата за нарушение може да доведе до решаване на проблема. Никога не съм бил привърженик на процедурата по нарушение, само че когато независимо от настояването няма желание да се спазват ангажиментите, е справедливо Европейската комисия да направи така, че правилата да се спазват и парламентът, скъпи Жан-Клод, ви подкрепя Имате на разположение документ, гласуван с голямо мнозинство, чиято цел е да направи така, че правилата да се спазват. Европейския парламент не е сам. Има много объркване. Е, общ... Институциите на Европейския съюз правят достатъчно. Отделни държави членки са тези, които не спазват правилата и това трябва да се каже много ясно. Друг проблем е контрола на външните граници. Вярно е, че граничните страни страдат повече от останалите, защото имат сериозни ангажименти, много по-сериозни от тези, които не са на външната граница. Унгария, България, но това въжи и за Гърция, Малта, Италия и Испания и Франция, е, Португалия. Тъчната граница трябва да се защитава по-добре. Винаги сме подкрепяли решението на Европейската комисия за брегова охрана в България. Вече са разположени първите е, сили. Това е ясен сигнал, че Европейския съюз не иска, няма желание да остави една страна сама да се справя. Ето това е пътят, по който искаме да следваме, като използваме всички инструменти, с които разполагаме, в това число сателитни системи, Галилей и Коперник, които могат да бъдат особено полезни в тази операция. Подсилването на вътрешните граници означава защита на вътрешния пазар. По-силни външни граници означава, че четирите свободи могат да бъдат отстоявани ние трябва да защитаваме външните, а не вътрешните граници. Защото да затворим границите означава непротиводействие на а, иммиграцията, влушаване на ситуацията. Ето защо аз смятам, че трябва да се върви напред. И не бива да се надпреварваме в усилията за затваряне на границите. Драги приятели, господин Жан-Клод, много е важно да имаме истинска стратегия за Африка. Африка трябва да се превърне в един от най-големите приоритети на Европейския съюз. Сега и през следващите години напълно споделям предложенията на Европейската комисия за повече инвестиции. Вече е представен пакет от комисария Мимиц пакет, който предвижда 40 милиарда. Комисията реши да удвои инвестициите в Либия от 200 на 400 милиона и сега а, трябва да положим допълнителни усилия в следващия бюджет на Европейския съюз. Процедурата, започната от комисията с подкрепата на парламента, трябва да се подсили. Това е необходимо, защото единствената възможност, с която разполагаме, е да насърчаваме е, растежа, да противодействаме на бедността, да направим така, че младите, бъдещите Афри... Е, граждани на Африка да не губят надежда, че могат да живеят у дома си, че могат да живеят свободно, и достойно с предприятия, които създават заетост и които дават перспектива на младите. Ето защо ние искаме искаме да гледаме на Африка не с европейски, а с африкански очи. Ето защо а, поканихме в а, Страсбург председателя на Комисията на Африканския съюз, генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутереш, президента на Кодивар Осанта Латар, тъкмо за да обсъдим тези въпроси. И преди един месец беше проведена седмица на Тунис парламента. Днес, освен Алсараш, е, тук е и председателя на парламента на економическата общност на държавите от Западна Африка. Началото трябва да бъде солидна економическа, културна и академична дипломация. Ние сме съгласни с важната роля на тази дипломация, за да се решат проблемите в Африка. Аз мислям, че могат да създават съвместни предприятия, да създават малки и средни предприятия. С помощта на Европейската инвестиционна банка, благодаря на заместник председателя на банката, не само за ангажимента, а и за а, присъствието. Е, с други думи, а, и имаме нужда от истинска политическа стратегия. Прав е Жан-Клод, когато каза, че имаме нужда от политика. Европа и Европейския съюз и Европейската комисия не трябва да бъдат бюрокрация. Политиката е тази, която трябва да сочи пътя напред. Обеден съм, че този път, свързан с Африка, свързан с развитието на Африка, с все по-активно присъствие на Европа в Африка. Не за нова колонизация, както казват някои, а за, да, а за едно истинско партньорство. Взаимоотношения между братя, които се разбират а, а, по-добре, отколкото с представители на други континенти. И аз съм убеден, че предложенията, които обсъждаме, ще могат да срещнат съгласие и с, с оглед на следващата среща на върха Европейски съюз Африкански съюз в края на ноември в Албиджан. На 25 март ръководителите на европейските институции и държавите членки на 27 държави членки подписаха в Рим търго... тържествена декларация за ново начало на Съюза. Сред приоритетите е, беше включена иммиграцията. Утре около масата на Европейския съюз ще бъдат онези, които подписаха този ангажимент. Те имат отговорността да потвърдят политическата воля. В своето изказване при откриването на среща на върха, аз ще изразя вашето послание. Време е да вземем решение, да дадем о... конкретни отговори на нашите граждани, които искат Европейски съюз, който е способен да ги защитава и да отстоява ценностите, не само на думи, но и на дела. Убеден съм, че взаимодействието с Европейската комисия ще даде резултати в много държави членки става все по-популярна идеята да се гледа на Африка а, с идеята за, дава, за перспектива. Проблемът не са само а, десетките хиляди беженци, които могат да дойдат насам. Става дума за това, че през следващите години милиони могат да тръгнат от Африка заради своето отчаяние. Ето защо има нужда от незабавни действия. С други думи, имаме нужда от стратегия. Убеден съм, че Жан-Клод Юнкер, на когото давам веднага думата, ще бъде ясен изразител на тази политика, като продължава да обръща внимание на Африка, Близкия изток, Африка, за да даде отговор на тревогите на нашите граждани, но и за да излъчи послание на нашите приятели и събеседници от другата част на Средземно море, че Европа иска да бъде приятел, иска да бъде политически събеседник, с когото да изгражда заедно бъдеще е, на надежда. Благодаря за вниманието. Presidente, carissimo Antonio, Presidente Pitala, sehr verehrte Frau Vorsitzende Zimmer, meine sehr verehrten... Уважаем господин председател Таяни, дами и господа членове на Европейският парламент, скъпи гости. Съжаление, аз не мога да ви изкажа народният си език, люксембургския, за това ще се изкажа на някои другите езици, на които сме свикнали да говорим тук. Ще започна с немския. Скъпи дами и господа, за първи път а, миналата седмица беше а, връчен а, за първи път Европейска магистратура за правовата охрана. И тази нова титла за пореден път доказва, че сме отворили нова страница в политиката в областта на миграцията. Заедно с Frontex и проектите, които осъществяваме в рамките на тази агенция, показват колко много път сме изминали, колко по-способни сме в момента заедно да работим за съвместното опазване на границите си. Заедно с мнозина от вас за по-малко от година се умяхме да изградим една система, която не се умяхме да изградим през предходните 20 години. Става в дума за Европейската гранична и брегова охрана. Тази нова агенция гарантира, че отсечките от външните ни граници, които са подложени на най- сериозен натиск могат да бъдат опазени. 1600 национални граничари са разположени в държави членки, на 900 в Гърция, на 400 в Италия, 160 в България. Освен това има и допълнителни отряди за бързо реагиране, които са в състояние да се намесят в случай на изварени обстоятелства. Всичко това показва, че ние гледаме на гранична брегова охрана много сериозно. В политиката на миграция ни ръководят два основни принципи. Те са отговорността и солидарността. Ето защо заедно с мнозина други по време на предишната кампания много ясно заявих, че няма да пренебрегнем нито една държава членка. Недопустимо е географското ви разположение в Европа да определя равнището на миграционен натиск, на който сте подложен. И искам много да засвидетелствам а, моето почитание към италианските и гръцки власти и за огромните усилия, които те постигат. И Италия всеки ден ни показва какво значи солидарност на европейско равнище. На практика Гърция прави същото. Няма да изоставим Италия и Гърция сами. Затова Европейската комисия ще подкрепи тези държави членки и други държави членки, изпаднали в затруднено положение. В Гърция и в Италия изградихме централизирани центрове за приемане. В тях работят държавни служители на европейските е, институции, на европейските агенции, както и национални експерти, изпратени от другите държави членки. Използваме и най-модерни технологии, за да гарантираме, че хората, които а, подават моба за убежище в Гърция и в Италия, могат да разчитат, че, че им ще бъдат обработени. Преди година се снемаха противопочетци едва на 8% от подаващите молба за убежище в Гърция. Сега сме достигнали равнище от 100%. Едновременно с това За нас е много важно хората, които бягат за да спасят живота си и, се опитват да достигнат до европейска територия, трябва да имат възможност да го направят. Затова отделяме толкова много усилия за спасяване в море. Към момента сме спасили над 50, 500 хиляди души, извинете. А, продължаваме и усилията за борба с а, трафикантите на хора. Намаля с 90% трафикът на хора и към Италия, и към Гърция. Всичко това ни показва колко много сме постигнали за толкова малко време. Само за една година над 100 000 сирийци успяха да се предвижат по безопасен начин до европейска територия през Турция, а близо хиляда души бяха преместени от Гърция и от Италия. Това е недостатъчно, но е първа стъпка напред. Много е важно да успеем да хванем и други законно подали молби за убежище от Гърция и Италия към други държави членки до септември. Но съдебността не може да бъде допосочена, Всеки трябва да поеме своята част от отговорността. И ако някой отказва да поеме своята отговорност, Европейската комисия пък трябва да поеме своята. Миналата седмица го доказахме, започвайки процедури за нарушения. По този начин показахме, че много сериозно гледаме на отговорността, която носим много, много ясно да заявя, че по никакъв начин не обичам да започвам подобни процедури. Бих предпочел, бих желал, бих искал да мога да ви убедя, е, защото смятам, че солидарността би трябвало да идва преди всичко от сърцата ни. Но когато това не е възможно, ще се наложи да приемаме правно обвързващи решения. Едновременно с това трябва да продължаваме да търсим решения и да се опитаме да поправим системата са в бъдеще. Очевидно че по, по, система, с която работим в момента, вече не работи. Процедурите са прекалено сложни, отделят прекалено дълго време и освен това заявителите не получават едно също отношение вътрешни държави членки. Някои системи за предоставяне на убежище са по-щедри от други, а това насърчава търсещите убежища лица да си избират къде да подат мобите си. Освен това, е очевидно, че настоящата система не е в състояние да се справи с силният натиск. Затова имаме нужда от а, една по-стабилна система, която да позволи на държавите членки, които не са пряко изложени на, на миграционния натиск, да помогнат на държавите, които са на външните граници и също така всички заедно да вземат участие във връщането на хората, които нямат право да останат на територията ни. Това беше основната цел на продължението ни за промяна на общата система за убежище в Европейския съюз. Разгледахме всички аспекти на законодателството ни в областта на убежището преминахме през квалификациите и през регламента за Дъблин и установяването на отговорността. Предложението ни хармонизира стандартите в Европейския съюз и слага край на вторичното движение и избирането на най-благоприятната система за отдаване на убежище и по този начин избягва злоупотребите. Спешно се нуждаем от подобни мерки и трябва да продължим е, да работим в същата насока. Радвам се, че Европейският парламент, господин председател, напредва в това отношение. Благодаря на Малтийското и на бъдещето естонско председателство, както и на предишното словашко председателство за всички усилия, които положиха, за да преодолеят блокажа между държавите членки. Сега е дошъл моментът да, постиг, да защитим постигнатия компромис и да пригодим напълно системата за обежищата към своевременното положение. Дами и господа, като говорим за иммиграция, не, не бива забравяме, че зад статистиката това са хора, мъже, жени, деца, които биха предпочели да останат вкъщи, вместо да поемат по несигурни пътища, за да избягат от мизерията, от насилието и от войната. Ние сме отговорни, ние европейците, да направим така, че тези лица да могат да имат по-добро бъдеще в собствената си страна, отколкото да рискуват живота си в Средиземно море и да пълнат джобовете на безкруполни трафиканти. И това е причината, поради която ние засилихме нашето сътрудничество с а, страните по происход, както го каза господин председателя, с нашите африкански приятели и братовчели. Миналата година ние определихме една нова, ново, ново сътрудничество с Африка. Борбата срещу трафикантите беше засилена с помощта на граничната полиция, Европол и различните мисии в Средиземно море. Аз искам да поздравя пътиум всички тези, които участват в, в приложението на тези инструменти на място. Европол те участват в е, дейността София, в е, операцията София. Всички, които е, работят в това, вършат една чудесна работа и без тях бихме били загубени. Без тях много хора щяха да загубят живота си. Бяха взети мерки за улесняване връщането на незаконните иммигранти към страната по, страните по происход. Програмите за помощ бяха започнати от международни организации за миграцията с финансовата помощ на комисията. И всичко това позволи на повече от 4000 иммигранти, блокирани в е, Либия, да се върнат в родните си страни. Споразумения за реадмисия в момента се договарят с е, Марокко, Нигерия, Тунис, е, Йордания. 200 милиона евро ще бъдат предвидени през 2017 година за дейности в областта на иммиграцията в Северна Африка, по-специално Либия, но също така Египет и Тунис. Освен това, нашия фонд за помощ за Африка мобилизира за една година 1,9 милиарда, милиарда евро. 118 проекта вече бяха одобрени с Нигерия, Сенегал или Судан, Южен Судан. Аз предложих и един план за външни инвестиции за Африка и съседните страни. И разчитам на колегите, за да може тези, този план да бъде оперативен в най-близко бъдеще. Ние написахме и рецитирахме твърде много поетични думи за Европа, сега вече за Африка, сега вече трябва да може да инвестираме, за да може Африка да отговори на своите амбиции. За 10 години я направихме много, за да управляваме по-добре аспектите на миграционните е, въпроси. И не е момента да спираме и да се чувстваме удовлетворени. Трябва да засилим и допълним е, фундациите, които бяха установени и на място. Дали съм доволен от това, което е направено до сега? И да, и не, защото остават толкова много неща, които предстоят да бъдат направени и ние ще ги направим заедно. Благодаря. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président de la commission, chef. Благодаря, е, Жан-Клод, господин председател на комисията, за подкрепата, която оказвате но благодаря за твоето ангажиране най-вече в тази област. Каза го, ти може да разчиташ на подкрепата на Европейския парламент. А сега ще дам думата на госпожа Могерини. И преди това искам да и благодаря за нейното ангажиране, за работата, която извършва също и в Африка – за да се опита да намери решения, за да помогнем на тези, които напускат от своите домове в южната част, на юг от пустинята. И това е едно добро послание за тези, които напускат домовете си заради войната, тероризма, или мизерията. Това е един сериозен ангажимент и трябва Европейския съюз да се ангажира не само институциите, но всички страни от Европейския съюз да се ангажира в тази дейност. Затова давам думата на госпожа Могерини. По твой пример ще говоря на италиански. Италианският е по-разбираем от люксембургския. Благодаря ти, Антонио, за организирането на тази проява. Благодаря ти за това, че привлече и толкова партньори, с които работим по трудното управление на трудно явление – не става дума за спешна ситуация, става дума за изграждане на партньорства, за да управляваме заедно е един, едно много сложно явление и затова много се радвам, че съм тук, заедно с министър Алсарш, с международни партньори. Това, което направихме през последните две години и половина, е благодарение на тяхната работа помня много добре, ако ми позволите нещо лично, деня преди изслушването ми на 3 октомври 2014 година, бях в Лампедуза, за да отдадем почет на жертвите на поредното отдавяне. Спомням си, че тогава аз е, изпитвах срам от Европейски съюз за това, че Европа си затваряше очите на а, е, това, че толкова хора загиваха в а, е, Средиземно море, но също така и на юг от него, в а, Африканската пустиня. Някой се срамува от броя на приетите. Аз съм се а, срамувала, от броя на загиналите и се гордея с онези, които полагат усилия да спасяват живота на хора. Всеки е, живот, който не успеем да спасим, е поражение за всички нас. Е, през последните месеци отворихме нова страница. Първо, приехме факта, че Миграционната политика и управлението на това явление е отговорност на Европейския съюз. Спомням си много добре, когато пристигнаха тук, това беше изключително правомощие на държавите членки. Мисля, че заедно успяхме да, е, да наложим представата, че този, който идва в Европа, идва в Европа, не в отделна държава членка, следователно има обща отговорност. Всички държави членки, всички европейски граждани а, трябва да се справят с това предизвикателство. Мисля, че има много работа. По отношение на вътрешната солидарност, за която спомена и Антонио и Жан-Клод, това е политическа битка. Има обаче една външна отговорност, която Европейския съюз е поел – Спомням си с, с ужас това, че въпросът за миграцията никога не беше част от дневния ред на министрите на външните работи, все едно, че ставаше дума за вътрешно явление. А това е глобално явление. Има нужда от координирани външни дейности, които Европейския съюз с уникалните инструменти, с които разполага, може да реализира. През тези две години разработихме пет важни мерки в областта на външната политика при взаимодействие между институциите и държавите членки. Така, първото е спасяване на живота на хора в морето, но и в пустинята, защото ние виждаме хората, които загиват в морето, но не винаги виждаме онези, които загиват в пустинята. Миналата седмица, благодарение на органите на Нигер, миграционните власти Европейска съюз заедно спасихме 100 жени, деца и мъже изоставени от трафикантите в пустинята, без вода, без храна, без нищо. Ние ги спасихме и благодарение на съвместната работа Европейския съюз, Международната организация на миграцията, не само спасихме живота им, но им предложихме альтернатива. А именно да живеят достойно и да, да решат да се върнат в родните си места само либийската брегова охрана спаси живота на 23 000 души. Дадахме възможност на либийските власти да осъществяват контрол върху териториалните си води, за да спасяват живота на хората, а също така да осигуряват сигурност на либийските рибари. Де, десетки хиляди а, са хората, чието живот а, спасихме. Това не е фактор, който привлича. Някой от вас спомена една жена, а, която е решила да се качи на обикновена надувна лодка в бурно море. А, независимо, че е бремена, когато една бременна жена излага а, на опасност своя живот и живота на бъдещото си дете, е очевидно, че у нези фактори, които я потикват а, да напусне, са по-силни факторите, които привличат. А, второ, трябва не само да спасяваме живота на хората, трябва да ги за, да окажем за крила. Аз се гордея с работата, която вършим заедно с ВКБОН и с Международната организация за миграция. Целта е да осигурим достъп до лагерите в Либия, лагери в условията, в които често са драматични и в които само достъпа на международните организации е ВКБОН и други може да гарантира по-добри условия на живот. Понякога всъщност става дума и за спасяване на живота на хората. Но също така, когато работим заедно, това е полезно за всички. Дава им, имаме възможност и да предложим условия за доброволно връщане. През последните 4 месеца от Либия се върнаха доброволно повече от 4500 мигранти, мъже, жени, деца. Предишната година броят им беше много по-малък. Това е благодарение на финансирането, което Европейския съюз осигурява за ВКБОН и за Международната организация Миграция. Същото и въжи и за Нигер – 2600 души през последните месеци се върнаха а, в родните си страни, благодарение на проект подпомогнат в Европейския съюз, заедно с МОН. Трето. Спасяване, закрила, борба с и, да, борба с и премахване на, незакон, на престъпната организация. А, изправяне пред правосъдие, на предотвратяване на незаконни потегляния. Благодаря на Антонио за работата, която вършим заедно с Африка. Преди няколко седмици сред всички партньори осигурихме 50 хиляди за да могат вътрешните сили да контролират територията си срещу трафиканти на хора, оръжия и наркотици. Ето това е действие, работата, която вършим. Партньорство, властяване на нашите партньори и съвместно противодействие на тероризма и трафика в, една, в район, който е много опасен. Има някои случаи, които трудно могат да бъдат решавани. И Антони е абсолютно прав. Необходимо е масивна инвестиция за развитието на Африка. Социално-економическо развитие, на сигурност, климатични проблеми, борба срещу тероризма. Това все са фактори, които африканците очакват, искат. Ние също искаме и само ние между съседите, защото няма по-близък континент до Африка от Европа, често казваме от юг, юг или от север на, а, Европ... на Средиземно море, има една страна, Малта, която е южно от Тунис дори. Така че и просто исках да кажа, че нашия интерес да инвестираме в Африка сериозно и във времето. Някой говори за един план Маршал за Африка. Може да говорим по-скоро за европейски план за Африка. Това е което правим в момента. Частни инвестиции, които се предложават продължават с други планове за инвестиции. Всичко е готово да може да се използват от частни предприятия, които да могат да инвестират в чувствителните страни в Африка и да бъдат помогнати с, на терена от нас. И социално развитие, демократично развитие, развитие на околната среда, но също така и цифрово развитие в Африка. Това е една отговорност, която е споделена и това е последното. През последната година ние развихме партньорство с страни, които, откъдето има много мигранти. Беше това една европейска идея. Това е една много добра идея. И това е логиката на партньорството. Не е да живеем с иллюзиите, че има някаква борба с юг и север, север и юг, но това е едно, общо, едно партньорство на европейско равнище, чрез нашата вътрешна солидарност, чрез Средиземно море, нашето сътрудничество с нашите съседи от южната част на Средиземно море, с Африка, с най-близкия братски континент в Европа и на световен мащаб, чрез системата на Обединените нации. Това може да бъде един, една от областите, където да може да бъде развита нашата дейност. Това е една споделена дейност не само за укрепването на границите, но остава дума за едно устойчиво развитие. И накрая Европейския съюз в Агадес, в северната част на Нигерия, което е вратата към Либия. Оттам преминаваха редовно 70 хиляди мигранти. Сега вече са много повече. Това означава, че една година сериозна работа, отвъд лесните а, думи, ние успяхме да намалим този брой. И много работа предстои да се свърши още, но сме на добър път и вярвам, че Европейския съюз с подкрепата на всички институции ще се свърши своята работа. Благодаря. Grazie, Federica. Благодаря, Федерика. За един първи поздрав дам думата на министъра на, Либийс... на, на Либия, Осараджи. Благодаря за това, че прие поканата на Европейския парламент, за да чуем исканията, да чуем проблемите на една от страните, които са най-важни за решаването на проблема с имиграцията. Една страна, която страда, която страдаше и в миналото, но може да направим така, че да бъде един участник в изграждането на моста между Европа и Африка. И сега думата има Алцараши, господин Алцараши, премьер на Ливия. Фахамет السيد رئيس البرلمان الأوروبي Уважаеми господин председател на Европейския парламент, господин Таяни, дами и господа, скъпи колеги, е, напред бих искал да благодаря на господин Антонио Таяни, председателят на Европейския парламент, за отправената към нас покана да вземе участие в днешното мероприятие. Бих искал също така най-сърдечно да благодаря на Европейския парламент и на Европейския съюз за подкрепата им към легитимното правителство в Либия. Това ще ни помогне да гарантираме сигурността в страната. Бих искал също така да се възползвам тази възможност да благодаря на всички европейски държави, които правят а, всичко възможно да подобрят отношенията си с моята страна. Благодаря в частност на италианското правителство, което положи много усилия за директни инвестиции в нашата страна с цел борба срещу незаконната миграция и насърчаване на развитието в Либия. Уважаеми дами и господа, скъпи господин председател, въпреки множеството проблеми, пред които е изправена Либия, Страната ни обръща много голямо внимание на незаконната миграция. Това е един много сложен въпрос с много различни измерения економическо, социално и хуманитарно. Въпреки това, въпреки че мигрантите прибивават на законна територия, ние все пак трябва да им осигурим минимални условия на живот. Не можем също така да разрешим проблема с, с незаконната миграция само разглеждайки го като въпрос свързан с а, сигурността. Трябва да ам, дадем а, сигурност и законни пътища на миграция на нуждаещи се от такава. Трябва също така да помогнем и на държавите по происход на мигрантите. Бих искал също така да благодаря на италианското и на германското правителство. Те ни помагат, разработвайки проекти за подкрепа на държавите, откъдето идват незаконните мигранти. Това е много важен елемент в борбата, за която говорим. По този начин ще можем да помогнем на хората да се установят в държавите си по происход и да сложим край на опитите да се приеме на Средиземно море с нестабилни плавателни съдове. Скъпи дами и господа, европейските държави също са принудени да се справят с миграционният поток, но Либия е изправена пред много по-тежък миграционен поток и нашата страна не разполага с нужните средства да се справи с този поток и да отговори на потребностите от економически и социално, социален план. Също така не може да отговорим дори на най-базовите потребности на тези иммигранти, включително и да осигурим нужното медицинско обслужване. Към това се добавят и проблемите с трафикантите, включително и трафикантите на дрога и трафикантите на хора. Трябва да разбием мрежите на организираната престъпност и на трафикантите на нашата страна, за да не се оказват мигрантите двойно, двойни жертви в страната ни. Страната ни продължава да се намира в много нестабилно положение. Освен това се увеличава броя на мигрантите, което се отразява отрицателно на социално-економическата тъкан на нашата страна, в частност на южната част на Либия. Дами и господа, Границата на Либия е над 4000 км. Говоря купътната ни граница, без да споменавам а, морската ни граница. И опазването на тези граници изисква много сериозни финансови средства и човешки ресурси. Огромни са предизвикателствата, пред които сме изправени. За това и протокола за разбирателство, подписан между Либия и Италия, е много важен за нас. Ще успеем да, да изградим една електронна платформа, която да ни помогне съвместно да управляваме миграционните потоци. За нас тази инициатива е много важна и според нас борбата започва в Южна Либия, включително и чрез съвместна работа с южните ни съседи. А за целта имаме нужда от огромни финансови средства, за да можем да подпомогнем контролните центрове по южната ни граница. Паралелно с това подадохме официална молба към ООН за вдигане на ембаргото, наложено от нашата страна. По този начин ще можем по-успешно да се противопоставим на миграционните потоци и се обръщам с молба към вас да подкрепите тази наша молба към ООН. Уважаеми господин председател, Либия високо цени подкрепата на всички европейски държави членки и на европейски съюз като цяло. За нас е много важно да, да осигурим достойни условия за настаняване на мигрантите, периода, в който те се намират на наша територия. Също така се стремим да подобрим економическото положение в страните по происход на мигрантите, за да могат те да останат в а, своите държави на происход. Опитваме се също така да подобрим и условията в центровете за задържане, и отново държа да почета, че сме склонни да сключваме двустранни споразумения, за да може да работим съвместно и успешно да координираме усилията си. Мобата срещу на законната миграция е национална и международна отговорност. Ето защо призоваваме за организирането на международна конференция на високо равнище, организирана съвместно от Европейския съюз и ООН за намиране на трайно регионално решение. Скъпи колеги, дами и господа, убедени сме, че решението на проблема минава през разбиване на мрежите на трафикантите в моята страна. Но за да го постигнем, имаме нужда да подобрим сигурността и безопасността в нашата собствена страна, като транзитна страна, както и в държавите по происход на мигрантите. Освен това, подобряването на економическото положение в региона може само да облагодетелства всички ни. Ще подпомогне нашето регионално развитие, ще даде нови работни места, което по своя страна ще ни даде възможност да задоволим потребностите на големият брой хора, които днес са склонни да поемат по пътя на миграцията. Знаете колко големи жертви полагаме в борбата срещу тероризма в Либия. бихме искали международната общност също да положи усилия и да ни помогне в тази борба. Също така, бихме искали да имаме по-продължителна подкрепа. Всички си даваме сметка колко тежко е положението и очакваме подкрепата ви в подход, за подхода ни. Благодаря ви. Благодаря, господин министър-председател, за вашето изказване и за всичко това, което казахте и за парламента, и за Европейския съюз. Е, е, много важно за нас е да знаем, че можем да разчитаме на Либия, за да решим общите проблеми. А сега предстоят е, две заседания с дискусии но а, ще обърна внимание на това, че трябва да спазваме регламента за изказванията. Имаме толкова много гости, че не можем да си позволим гъвкавост по отношение на а, времето за изказване. Елиса Харбър има думата от Международната а, организация за миграция. Мам. Благодаря. Благодаря, господин председател, е, ваши превъзходителства, госпожи и господа. Благодаря на Европейския парламент е, за организирането на тази конференция в един много важен момент за международната общност, е, защото всички сме изправени пред едно огромно предизвикателство да подсигурим сигурни пътища за законната миграция. Аз много се надявам, че ще можем да постигнем е, споразумение по този глобален е, договор е, в рамките на ООН и под егидата на ООН. Много важни са въпросите, които обсъждаме в, на тази конференция. Много хора е, срещат огромни трудности в борбата с незаконната миграция и с е, насърчаването на онези, които вече са признати или са в процедура за предоставяне на убежище и трябва да бъдат интегрирани. Повече от 200 е, хиляди е, души е, загинаха междувременно и повече от 70% от тях са, загинаха в водите на Средиземно море. Изключително важно е да можем да осигурим пътища, така че хората да могат да преминават по сигурен, безопасен за живота им начин в страните на Европа или други страни много важно е да намерим е, начин да помогнем на хората, които търсят е, сигурност, които търсят спасение е, и е, е, да им помогнем така, че да водят един достоен живот. Това е, е, са мислите, които би трябвало да ни мотивират. Някои хора е, бягат е, от конфликти, от е, е преследване. Е, някои е, бягат от несигурност, от бедност, от е, е, последствията от климатичните изменения. Първият член на Всеобщата декларация за правата на човека е, че всички хора са равни и имат право на достоинство и на достоин живот. Така че е, не бива да забравяме този текст. Е, е, независимо от това, че има сред е, мигрантите и хора, които са мотивирани най-вече е, е, от економически съображения и причини. Е, е, едно по-добро управление на миграционния поток е нещо, което трябва да ни помогне, за да се справим с огромното предизвикателство – Миналата седмица, миналата година имаше една резолюция във връзка с миграцията и нелегалната нерегулираната миграция. Един важен документ, който показва необходимостта от програмата за устойчиво развитие всичко това естествено е свързано и с причините за напускането на страните на происход. Развитието показва, че са необходими глобални световни споразумения за преодоляване на миграционната криза за борба срещу трафикантите. Трябва да имаме предвид естествено и Това, че една голяма част от мигрантите всъщност желаят да стигнат до една определена страна и това обикновено са страни, които имат добра економическа база и могат да предложат по-добри материални условия за живот. Нека да имаме предвид когато решаваме проблемите и а, възможността а, обществата, които ги приемат, да извлекат максимална полза в най-добрия смисъл на думата от тези хора, да ги направят част от а, обществения живот, от економическия просперитет. Важно е да се създаде една система на синята карта, която да разчита най-вече на квалификацията, на уменията, на професионалните познания, за да се предоставят повече възможности на мигрантите за мобилност, да се имат предвид и хората, които напускат страните си с желанието да се учат, да се образоват в много от държавите и обществата в развитите и напредналите страни се изпитва остра нужда от работна ръка и квалифицирана работна ръка. Така че трябва да се създадат условията за набиране на допълнителна нужна е, работна ръка. При всички положения, независимо от това дали става дума за законна или за незаконна миграция, хората трябва да бъдат третирани по е, един достоен е, начин. Трябва да преминават през процедури, които са утвърдени с закона и с международните правни актове това е, всъщност е, също е, прави нашите страни особено привлекателни. Една голяма част от усилията на държавите в момента са насочени най-вече към това да отблъскват мигрантите и много средства се влагат именно в изграждане на стени и огради. Но не бива да а, допускаме а, да се насажда едно такова мислене, според което мигрантите са единствено бреме и тежест, а, което а, уврежда обществата. Трябва да положим максимални усилия за достойно отношение към хората и създаване на условия за достоен живот и в страните на происход, и в страните на крайната дестинация защото аз съм убедена, че мигрантите могат да допринесат много за развитието на обществата, които ги приемат. Много от економическата мощ в напредналите в економическо отношение страни в момента се радват на благоденствие благодарение на труда на мигранти, на чужденци. И аз съм убедена, че държавите членки на Европейския съюз би трябвало да изградат една система за управление на миграционните потоци на основата на своите ценности, на принципа за мобилност и то за една мобилност в условията на сигурност и безопасност за тези хора. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожа Арго. Много моля всички е, оратори да е, се съобразяват с регламента за изказвания, защото точно в 4 часа е, председателят на Европейската комисия, господин Юнкер, ще напусне парламента. Надавам думата на господин Маркова. Уважаеми господин председател, уважаеми е, гости, дами и господа, наистина има големи очаквания. Трябва още веднъж пред е, ръководителите на Европейския съюз да подчертаем отново колко важно е въздействието на управлението на мигрантите основа на развитието на различните региони, включително и в е, е, граничните части много важно е да се докладва пряко относно опита в кризите с мигранти, да се интегрират мигрантите и да се води битка срещу опасността от радикализация по места. Отново се връщам днес от Тесалоники, от Солун в Атина, където се срещах с местните управи, които работят на източната граница на Европейския съюз и много членове на нашия комитет са пряко изложени на тези дейности. От Италия до Македонския регион в Гърция. И нека да признаем, докъде сме стигнали. 90% от мигрантите, които се движат по централния път от Либия, са изложени на а, контрабандисти, трафиканти и престъпна дейност. От друга страна, източния път също така е обсипан с доста затруднения, поради което се наложи финансовата подкрепа от Европейския съюз. Именно за това сме на мнение, че що се отнася до реформата на, норми, на нормите, е наложително да се предприеме. Така че в крайна сметка ще можем да стигнем до по-интегрирана система за беженци в Европейския съюз възоснова на солидарността. Много региони на Европейския съюз е, има постъп, пристигания от е, наистина сериозни потоци мигранти. А сега в Европейския парламент има изключително важна инициатива, по която сме готови да работим. Един пример позволете да посоча. Работим с Либия. И ние предприехме едно начинание за сътрудничество, укрепване на изграждането на капацитета в Либия, в градските управи, кметските служби и е, много важно е също така, че ние поддържаме връзка с конкретни градове в Европейския съюз, за да можем да помогнем на либийските колеги, за да могат те да участват пряко в е, нашия опит и да могат да изграждат градски райони в е, Либия в бъдеще. Позволете да приключа, че сега, когато говорим за управление на миграцията, трябва да говорим и за интеграцията на мигрантите. Местната дейност по всички всички части в Европа е необходимо. Хуманитарната дейност е изключително важна и в този смисъл доброволците имат изключително голяма роля. Както знаете, един модел приложим за всички не може да има успех. Затова трябва по места да се взимат решения със съответните системи и служби. И затова наистина доброволците, гражданите, които работят заедно с нашите политици по места, изключително важна роля играят в този процес. Това е възможно да се осъществи наистина благодарение на тях. Е, благодаря е, за инициативата на председателя Таяни. Готови сме да работим. Президента Маркула. Благодаря е, на председателя Маркула който почерта ролята на местните регионални власти. за целите на интеграцията и за да може да се подпомогне процеса по приемане на беженци и мигранти. Е, председателят на Европейския економически и социален комитет е следващият оратор, защото действително има много последици за социалната област и за пазара на труда. Госпожа Могерини, аз самия посочих това. И сега заповядайте, господин Дасис. Президент Агени. Благодаря ви много, господин председател Таяни. Искам да ви поздравя за тази инициатива, да организирате тази широко обхватна конференция по темата миграция, която е изключително важна за нашите общества. Благодаря ви, че поканихте економически и социален комитет да участва активно тук. И тук има много мои колеги, присъстващи в залата политиката в областта на миграцията, също е и начина по който се говори за миграцията, се отразява на политиката навсякъде в Европейския съюз. Економически и социален комитет от много време се бори за по-добра форма на легална миграция и ефикасно приложение, ефективно приложение на общ европейски режим, основан на солидарността. И е много важно да се прави разлика между беженците и економическите мигранти. Що се отнася до беженците, ние, европейците, имаме своя дълг. Морален дълг, тъй като това е свързано с нашата цивилизация, с нашето право пространство на свобода, на зачитане на основните права. И така, действително морален е нашия дълг да предоставим подслон на тези, които бягат от войни. От правна гледна точка също имаме такива задължения, тъй като всички сме подписали конференцията от Женева от 1951 година. Тази а, конвенция беше подписана във връзка с беженците от страните от източна Европа, а сега се вижда, че някои от същите тези страни отказват да подслоняват беженци. Близо 400 милиона граждани са засегнати и а, искането за презаселване на 160 души а, всъщност а, е, означава всяка страна да приеме 0,035% от своето население. И това, че има страни, които отказват да го направят, е просто срамно. Да не говорим, че има други страни, в които положението от економическа гледна точка е много по-лошо и въпреки това те послоняват много повече хора като дял спрямо своето население. Затова тук призовавам да се подема инициатива пред и да започне процедура, наказателна процедура пред Европейския съд срещу тези държави членки, които не спазват своите ангажименти. Европейския економически и социален комитет смята, че трябва да се премина към ефективна реформа на механизмите за обежище в Европейския съюз, да има действително обща съвместна процедура, която да е надежна, която да е гъвкава, която да е ефективна и да се организира по възможно най-добър начин, така че да се спазват правата на хората, които са жертва на преследвания. Може би има десетки милиони човешки същества, които бих имали желание да им, им, емигрират и да дойдат в Европейския съюз по друга причина, по економически съображения. И тук няма как да посрещнем всички тези хора. Ако има хора, които а, искат да го направят, те трябва да го правят по легални пътища. И за да може сътрудничеството да е ефективно в борбата срещу нелегалната миграция, освен инвестициите, по които се изказаха преждеговорившите оратори, не трябва да, взем, да забравяме и едно друго изменение, измерение. Административното измерение и политическото измерение. Става дума за стабилността в тези страни. Затова трябва да се коригира стратегията да има по- добра подкрепа в следните области. Разрешаване на конфликти и подкрепа за държавността. Насърчаване на демокрацията, правата на човека, и развитието на гражданското общество. Що се отнася до охраната на външните граници на Европейския съюз? Не е нормално тя да е задача единствено на най-външните държави. А сега са на предна линия южните държави. Не се знае кога това ще са източните или северните държави. И защитата всъщност трябва да се организира съвместно. Економически и социален комитет приветства създаването на Frontex и смятаме, че ам, неговата функция трябва да се развие така, че да има обща европейска политика за ам, охрана на границите. Трябва да се насърчава и взаимното уважение между новопристигащите беженци и местното население. Интеграцията трябва да е вследствие на съвместна политика да се има предвид с какви проблеми се сблъскват хората с в местното общество. Може би трябва да се поставим на тяхно място на, и на хората от, и на място на хората от местното население също, да кажем един пенсионер или самотна майка, хора живещи с помощи. Има много хора, които са изправени пред бедност и мизерия и трябва да чуем и тях. Организациите от гражданското общество играят много важна роля и се очаква те да играят още по-важна роля, за да се насърчи по-доброто взаимно разбирателство, по-добрия пример, прием и по-добрата интеграция на новите новодошлите беженци. Що се отнася до хуманитарните въпроси, трябва да се действа още от самото начало, когато се виждат първите признаци на криза. 11 държави членки имат неправителствени организации, работещи с мигрантите и те имат добра експертиза за установяване на проблеми преди те да са се разширили. Трябва да допринасяме за развитие на политиката на Европейския съюз в тази област и нашите предложения проистичат от постоянен диалог с всички организации, представляващи гражданското общество. И настоявам че, на това, че е важно решенията, които бъдат взети, да бъдат разумни, реалистични и че международната общност трябва да обърне специално внимание тази тема. Благодаря за вниманието. Grazie, grazie caro Presidente. Благодаря, господин председател. И така, преди да приключим с първата част, ще дам думата на заместника на Върховния комисар по въпросите на защитата към ООН. И веднага след това и господин Сканапиесо ще получи думата. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Ние имаме възможност да използваме и годишната статистика на ВКБОН. И 65,5 милиона души са засегнати от конфликти в техните региони, в техните държави. Две трети от тези 65,5 милиона са вътрешно разселени. Те не са е, е, не желаят да напускат страните си. Така че е, 85% живеят в най-бедните, най-изоставените части на своите държави. И това е голямата грижа на ВКБОН и на нашата служба. Обежището всъщност е съгласно конвенцията от 1951 година задължение на всяка страна, присъединила се към конвенцията. И това е една конвенция, която е прията непосредствено след Втората световна война. Освен това, трябва да осъзнаем, че живеем в един взаимосвързан свят. Става дума за една глобална среда, в която ние помагаме на мигранти, на търсещи убежище, на място. изпращаме нашите сътрудници. някои от тях естествено трябва да идентифицират проблемите. Някои от хората не са срещали до този момент мигранти, така че ние трябва да допринесем за едно по-добро разбиране, за даване на шансове на хората, които бягат от страните си, за да им дадем шанс да водят един нормален живот. През 1946 година ООН е в своята декларация казва, че всеки трябва да има шанс за достоен живот. Всеки би трябвало да помисли за това какви са националните интереси на неговата държава, естествено в рамките на една глобална мрежа. Тук в Европейския съюз през 2015 година вие видяхте е, е, огромния миграционен поток, който бе насочен към вашите страни. И е, когато е, е, говорим за предоставяне на обежище, очевидно е, ще е, трябва Европейския съюз, според нас и ние очакваме именно това, да се задълбочи в е, е, системата за предоставяне на обежище. Е, като се ръководи е, от е, е, идеите, е, които бяха заложени в декларацията на срещата на върха в Нью Йорк и необходимост от това да поддържаме, да подкрепяме живота как точно ще бъде постигната тази цел, която бе приета от всички присъстващи на срещата на върха в Нью Йорк. Това е голямото предизвикателство, но аз се надявам, че всички ние ще обединим усилията си. Благодаря ви, господин Тюрк. Дариус Канапиеко, заместник-председател на Европейската инвестиционна банка. Има думата. Е, Благодаря ви. Благодаря, господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейската комисия, ваше превъзходителство. Като банкер в ЕИБ знае всъщност, че е, емиграцията играе голяма роля в рамките на Европейския съюз. Също така има въздействие извън. Знаете, че това е един сериозен проблем за Европейския проблем съюз. Затова ние трябва да изградим економически стабилитет, устойчивост, като подкрепяме инвестициите по устойчив начин за ръста. Това е най-важното за нас. За да извършим това, трябва да работим съвместно в рамките на Европейския съюз, да използваме всички способи, с които разполагаме, за да отговорим на отделните обстоятелства. В ЕИБА ние използваме нашите познания, ресурси в финансовата институция, както казах, както вън, така и извън Европейския съюз. 2016 година 84 милиарда бяха заделени, които съответно голям, голям дял, дял насочен към рамките на Европейския съюз и в хода на всички тези дейности имаме много сериозни успехи. 6,7 милиона хора получиха вода. Има десетки хиляди сгради, в, което, в които има ток благодарение на нас. Изключително много работни места са създадени. Е, и всичко това с помощта на Европейския съюз. Ние мислим, че по този начин економическата устойчиво ще бъде изградена и ние ще можем да атакуваме корените на миграцията. И в крайна сметка нужно е да интегрираме усилията си за е, справяне с е, потоците беженци и мигранти. Ние подкрепяме Бранденбург, например – за да се изградят сгради, които в последствие да, бъ, да бъдат настанени студенти, могат да бъдат настанени в последствие, разбира се, иммигранти. Западните Балкани и южните територии ние бързо разработваме устойчиви инициативи за економическо устойчивост и стабилност и това е подкрепа за Е и Б за тези региони. Освен това, в добавка към всички тези кредити ние предоставяме 6 милиарда евро за отделни проекти, 15 милиарда нови инвестиции очакваме до 2020 година. Имайки предвид всички тези инвестиции, те ще достигнат до 35 милиарда. И това вероятно е първата стъпка относно външните ни действия за този външен инвестиционен план. И наистина имаме напредък и в работата с малките и средни предприятия в Йордания, Ливан, Западния бряг, 600 милиона. И 38 000 работни места ще се разкрият. В Африка също имаме подкрепа пакета АКТБ със съответните средства за инвестиране и подпомагане на бедните общности. Това се постига с новаторско инвестиране, изграждане на достъп на жилищен фон за множество семейства бедни в Африка, на 4 милиона семейства. И по този начин се укрепва капацитета на ЕС за управляване на основните причини на миграцията. Това е изключително важно, защото европейските институции, държавите членки, местните органи, бизнес, средите в държавите членки, финансови институции, международни организации работят по най-ефективен начин съвместно. Ние с интерес очакваме съвместната работа от тук нататък. Ние активно разрастваме нашата дейност в регионите. Има много успешни проекти, имаме експертиза, да можем да предоставяме безвъзмезно финансиране и кредитиране. Разполагаме с техническа възможност за разработване на проекти и е, възможно всичко това да се е, изгради сега. С ваша помощ, с ваше партньорство можем да предприемем много много повече, за да има стабилитет и просперитет в регионите, за които говори, както каза господин Таянни, преди всичко да има надежда от тях. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички много уважавани гости, които участваха а, в тази първа уводна официална част. Благодаря от името и на Европейския парламент на всички, които ни помогнаха да организираме събитието. Председателя любезно благодаря и на преводачите. Освен това, Искам да благодаря на всички политически групи, които играха изключително активна роля, за да може дебата да стане още по-ефективен. Сега е, председател Юнкер ще участва в пресконференция с госпожа Могерини. Аз също. Отправяме се към преззалата, но да ви напомня, че има е, две кръгли маси, които следват е, управление на миграцията с председателстващ председателя на комисия в граждански свободи господин Мораес, а другата кръгла маса ще се проведе в ПХС 3C50, т.е. срещу нашата зала. Ще бъде председателствана от госпожа Маккевен. Благодаря на всички. Нека да се ориентираме към съответните зали от тук нататък. Благодаря на всички.